Good afternoon, colleagues. Добър ден, колеги. Много ви моля да вземете местата си, за да започнем нашата работа. Както знаете, това заседание е съвместно заседание на комисиите ЕКОН и БЮЧ по силата на член 40, 55. Първо Нека да приемеме дневния ред. Има ли възражения? Не. Благодаря ви. Няма съобщения на председателя, така ще минаваме към точка трета от дневния ред за публично изслушване за, на тема Европейския фонд за стратегически инвестиции. Това е много своевременно заседание. Вследствие на представяне на доклада на комисията за даване нов тласък на инвестициите и економическия растеж в Европейския съюз. Миналата седмица обсъждахме проблемите с комисията. Следващите дни проекто доклада ще бъде финализиран, така че смятам, че наистина е много своевременно да разгледаме някои ключови аспекти от бъдещото економическо развитие на Европейския съюз с помощта на известни експерти. Ще има две по да, два, две заседания, т.е първата сесия, на чиято председател, председател ще бъда аз. Става дума за икро, макроекономическите последици, които ни очакваме, но разбира се, нищо не е абсолютно сигурно. Ще разглеждаме проблемите, свързани с управлението на Европейския фонд за стратегически инвестиции начина по който ще се е, подбират проектите и необходимите изисквания за допълняемостта на финансирането, как можем да гарантираме, че ще успеем да набереме допълнителни фондове с ресурси, средства какви ще бъдат инструментите и какви ще бъдат критериите, които ще залегнат в регламента и в споразумението за създаване на ЕФСИ. Ще дам първо думата на нашите четири а, оратори. След, след това ще дам думата на докладчиците, след това на европейските депутати и след това отново на, а, наш, на нашите е, експерти. Жан, искаш ли да кажеш няколко думи? Не, няма какво да добавя. Преминаване към изслушването. Така че започваме с нашия Първ, пръв оратор, това е Филип Майштад, биш председател на Европейската инвестиционна банка. Филип, имаш думата. You, Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа, първо искам да направя две предварителни оговорки. Първо, абсолютно съм убеден, че инвестиционният план Юнкер е много своевременен. Това ще бъде една първа крачка към осъзнаване на необходимостта от допълнителна инвестиция в инфраструктурите, компетентността в утрошните нови технологии. Е, плана може да бъде разкритикуван, разбира се, и аз самия имам някои възражения, но при всички случаи тези критики трябва да бъдат конструктивни, тъй като смятам, че е задължително за всички нас този план да бъде успешен предвид това, че е, мястото и ролята на Европейския съюз се поставят под е, въпрос в последно време, Европейския съюз трябва да докаже, че една европейска програма може да има положителни резултати в краткосрочен план, т.е първо създаване на заетост в предприятията, които ще е, реализират и построят инфраструктурите и така нататък и ще имат и положително положителни последици в средносрочен план и върху растежа на Европа. Т.е. трябва да направим всичко възможно, за да може този план да бъде успешен. Както знаете, плана Юнкер почива на три стълба. Първо, Европейския фонд за стратегически инвестиции. Втория стълб е съвместната платформа за предприемачи, предприемачи и трето завършване на единният пазар в някои ключови отрасли, като цифровата економика, транспорта, инфраструктурите. Комисар Катайне много често набляга на това, че третия стълб е най-важния, така че се надяваме комисията в най-скоро време да излезе с конкретни предложения по третия стълб. Сега това бяха предварителните ми е, забележки и сега много бързо и кратко, тъй като разполагам само с 10 минути, искам да се спра на 7 отделни е, проблема, много набързо, а после можете да ми задавате въпроси. Първо, става, става дума за допълняемостта. Тук можем да очертаеме два аспекта. Първо, е, инвестициите трябва да се, да се да бъдат е, допълнителни. Т.е. инвестиции, които нямаше да, мог, да бъдат възможни без е, приемането на плана Юнкер. От една страна ще имаме 16 милиарда в гаранционен фонд на Европейския съюз. Те ще бъдат от европейският бюджет които ще бъдат взети от Connecting Europe Facility и Хоризонт 2020 и в частта му научни изследвания. Европейската комисия твърди, че средствата, които ще бъдат трансферирани, ще бъдат мултиплицирани и ще дадат по-добър ефект, ако бъдат разходвани чрез ЕФСИ. Сега трябва да, трябва да има някакви обяснения за това. Трябва да има методологически обяснения, за да видиме и за да ни убедат защо тези средства ще бъдат по по-добре разходвани там. И че ще има наистина левериджов ефект. Второ, Европейската Инв... Инвестиционната банка не трябва да финансира проекти, които минават пред ЕФСИ, проекти, които тя и тъй, и тъй е можела да финансира. Европейската инвестиционна банка се промени много през последно време. Тя е, извършва все повече и повече рискови операции в сравнение с преди е, 20 години, но същевременно тя трябва да запази своят рейтинг тройно А. Ако искате, мога да ви обясна защо Европейската инвестиционна банка държи толкова на своя рейт, е, на този рейтинг. Защото централните е, банки в света са банките, които купуват облигациите на ЕИБ. И за това банката е длъжна да запази своя рейтинг от 3А. Така че е, много съвсем естествено е банката да внимава с поемането на рискове. Същевременно обаче плана Юнкер дава възможност на тази банка да поеме повече рискове. Така че считам, че Европейската инвестиционна банка трябва да поем ангажимент и да има възможност да проектира по-рискови проекти, отколкото го е правила до сега. Второ, лостовия ефект или левериджа. Това е един амбициозен, важен аспект на проблема. Е и Б е, вече е постигнала такъв лостов ефект в е, миналото, но използвайки други модели и други методи. Нека не забравяме да Rich Sharing Facility в областта на научните изследвания – с 3 милиарда гаранции от страна на Европейския съюз и по този начин Европейската инвестиционна банка може да заеме 18 милиарда като всичко това до, доведе наистина до мобилизиране на 48 милиарда. Така че виждате обаче, че този вид операция е твърде различна от тези, които са предвидени в плана Юнкер. Едно нещо е, е ясно. Няма да, няма да успеем да привлечеме четири е, частни капитали в този размер, т.е. 4 пети, ако е, частните капитали или частните инвестиции не е, се възпо, въз, възползват от същите облегчения, от които се възползва е Б. От друга страна обаче гаранциите въжат само за Европейската инвестиционна банка. Така че струва ми се, че Европейската инвестиционна банка трябва да се намесва чрез вторични инструменти е, при при поемането на е, частни инвестиции, защото инак частните инвеститори ще кажат, е, те, ние не разполагаме с подобни гаранции. Така че мисля, че Европейската инвестиционна банка трябва да заеме, да бъде на втора позиция. Но не знам дали това трябва да залегне и дали ще залегне в споразумението между е, комисията и ЕИБ. Е, трети, трети аспект Знаете, че ще има управителен съвет и инвестиционен съвет. Сега, от юридическа гледна точка нещата трябва да бъдат ясни. Не могат, не могат да се да се, да се променят процедурите за вземане на решения на Европейската инвестиционна банка, тъй като е, тези условия са залегнали в анекса на договора, така че трябва да има съвместимост. времено ми се струва, че трябва да разграничим от една страна как, каква ще бъде ролята на Европейския консултантски център по въпросите на инвестициите, който, който ще трябва да определя профила на риска на целия портфел. И мисля, че тук трябва и да се упражнява контрола от страна на Европейския парламент. На второ място има и утвърждаване на отделните инвестиционни проекти. Мисля, че това трябва да остане в прерогативите на Европейската инвестиционна банка, тъй като тя а, разполага с богат опит в тази, в тази област. Така че каква ще бъде, каква ще бъде ролята на инвестиционния комитет? Мисля, че ролята на един инвестиционен комитет, в който ще има 6 независими експерти, не трябва да прави, да извършва селекция на проектите. Как могат 6 души, колкото и да са гениални, да разгледат хиляди и хиляди проекти? Ролята на инвестиционния комитет, според мене, би трябвало да бъде следната. Дали избраните проекти отговарят на критериите залегнали в член 5, както и насоките и профила които са определени от Европейския консултантски център. Тоест, дали просто е, предвидените условия са наистина спазени. 4. Изплащане на гаранцията. Привличам вашето внимание върху факта, че дискусиите продължават. Разбираме, че комитета би искал да получи възнаграждение, което да отговаря на неговите дейности. Но нека не забравяме, че тези суми при всички случаи ще окажат влияние върху цялостния бюджет на е и бе. Тоест, нека бъдем разумни и внимателни. Пет. Инвестиционния комитет би могъл евентуално да бъде финансиран от ЕФСИ. Списъка на проектите е, е такъв, че много от тях няма да привлечат sans des projets, sans doute частни инвестиции. Всички, предполагам, че много от тях са много интересни. Те имат а, голямо значение за обществото като цяло, а, но а, рентабилността е недостатъчна. Или недостатъчна, или ще бъде ще има някаква възвръщаемост далеч във времето, така че за тези проекти ще бъдат необходими повече публични средства комисията, която осъзнава този проблем и е, анализа на този проблем е попаднал в съобщението на анализа на капиталовите пазари, е, се казва, че комисията ще, ще, тър, ще търси е, до повече финансови е, гаранции или средства и комисията осъзнава за това, това и за това ще търси е, начини да използва по-гъвкаво така наречените е, клаузи за инвестиции. Знаете, че всяка е, дър, държава членка, когато се възползва от клаузата за инвестиции, има право на временна дерогация. Комисията добавя обаче, че трябва да бъдат изпълнени някои условия, за да се възползват държавите членки от клаузата за инвестиции, като например дефицита на държавата членка не трябва да бъде повече от 3% от БВП, което означава, а вие им отлично знаете, че е, някои страни, включително и е, е, една от държавите членки, чието колега е тук до мене, просто не могат да участват в това. Тоест, след като ЕФСИ е приел дадени проекти, които са минали през различните етапи. Смятам, че в крайна сметка съфинансирането трябва да бъде подложено на обикновените условия, без да има допълнителни условия и е, изисквания. Колкото до е, националните насърчителни банки, те би трябвало да, е, из, е, да, вна, да, плава, да правят вноски в ЕФСИ, но според мен няма да го направят. Но това, което биха могли да направят е да съфинансират проекти съгласно условия, които можем да обсъдиме по-късно. И още. Риска да има прекалено концентриране на проекти в някои държави членки. Е и Б, естествено, на първо място би разгледала проекти, където възвръщаемостта ще бъде по-голяма. В страни, в които а, а, частните инвеститори биха били по-склонни да инвестират. Трето, а, вземане предвид на е, процента на дефицит и това може да доведе до концентрация на проекти в някои държави членки. В плана Юнкер се казва, че не трябва да има географски е, или други квоти, но мисля, че това трябва да се вземе предвид все пак. Благодаря господин Майштат за вашата презентация. Вие повдигнахте някои ключови въпроси. Аз сега давам думата на Ханс Бруинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция по околната среда. Благодаря. Благодаря за възможността да участваме в това важно изслушване за ЕФСИ. В своята презентация ще се спра върху нуждата за финансиране на прехода към зелена економика. В момента си сътрудничам по този въпрос с Европейската инвестиционна банка. Това съответства на член 52 от регламента, където става именно дума за инвестиции в възобновяемите енергийни източници, в инвестиции в инфраструктура, в енергийната ефективност, в природните ресурси и в градското развитие. Ще се спра също така и на 5 годишния доклад за околната среда, който ще бъде публикуван утре в Брюксел, ще бъде представен утре. Но важното е тук да се подчертае нуждата от разумно разпределяне на средствата на публичните, на публичните средства. Економиката има нужда от материални резултати. Това е важно за здравето на хората. На второ място в заключенията се споменава, че в Европа има големи предизвикателства по отношение на продукционните системи, които не са устойчиви и които системи се променят много бързо. Ние очакваме до 2050 година да увеличим потреблението си три пъти, което означава голяма тежест за ресурсите. Това не е устойчиво развитие. Така че ако искаме да постигнем целите за 2050 година, постановени от европейските институции в е, енергийния пакет, в транспортния пакет, в енергийния пакет, а именно целите за нисковъглеродна економика и, и циркулярна економика, то тогава трябва да предприемем логиката на прехода. Смятаме, че това ще ни даде възможност за увеличение на заедостта в Европа за инвестиции в иновациите и разкриване на нови работни места. Тук виждате една графика, която е много проста. Най-долните линии представляват БВП в Европа и заетостта в Европа. След 2008 година, след криз, избухването на кризата, се вижда, че добавената стойност в сектора на услугите и в сектора на заедостта има рецесия, т.е. връзката и извода е, че ЕПСИ ще допринесе за, за дългосрочното излизане от кризата. Когато погледнем бъдещето, подробностите тук не са толкова важни. Важни са обаче критичните ресурси, които са обозначени като такива от Европейската комисия. Вижда се, че нито едни, един от тези ресурси не идват от Европа. Те идват от Китай, от Бразилия, от от Демократичната република Конго и от други места. Това съответства на доклада на економическия световен форум, а именно заключението, че климатичните промени представляват огромен риск в дългосрочна перспектива. Така че инвестициите в ниско въглеродната економика е един от разумните избори. Адекватните финансови ресурси са много важни за реализирането и постигането на нисковъглеродната економика. И тук виждаме подчертаните от предишния говорител условия, условията за зелената економика. Европейската комисия говори в този смисъл за 2 трилиона, които ще са необходими да се инвестират в сектора. 270 милиарда на година ще са необходими като инвестиции за следващите 4 години. Ясно е, че публичните ресурси, публичните финанси ще играят, финанси ще играят тук е, ключова роля, а и то най-вече за инвестиции в иновациите. Публичните ресурси, както знаем от много изследвания, са били съществена част от проощряването на развитието на инвестициите и това се отнася за интернета, за нанотехнологиите, за фармацевтичните продукти. Технологичните иновации са ключов сектор. Въпросът е обаче дали тези допълнителни средства ще могат да бъдат използвани за поощряване на зелените економии в е, Европа. Ние знаем, че Европа е една сравнително малка част от глобалната економика, но въпросът е дали Европа може да се превърне в една нова силиконна долина на, в, на екоиндустрията. Стабилността и стимулите за зелени инвестиции са изключително важни. Когато говорим за политически рамки, рамки, които свързват настоящи цели и стимули. И когато говорим в същото време за задействането на ЕФСИ, трябва да мислим за дългосрочната стабилност в сектора на възобновяемите енергийни източници, на енергетиката, на економиката, защото тук говорим за продукти с висока ефективност и трябва да мислим за перспективата 2020-2050 година. Е, един допълнителен елемент тук е връзката за данъчните реформи. Е, реформа, данъчната реформа на фона на зелената економика взема предвид демографската база. Е, това е много съществен елемент, т.е. излизане от е, злокачествените субсидии, които все още действат в момента. Имам предвид тук а, и субсидиите за твърдите горива. Това само като пример. Има предложението за използване на ясни критерии, базиращи се на следните критерии – е на следните елементи. Е, Нисковъглеродна економика, добавена стойност по отношение на цикличната економика, бъдещо създаване на работни места, следващ критерий защита на националния капитал, на природните ресурси, което се свързва с конкурентоспособността на енергетиката и дали и следващ критерий е благоденствието на хората и тяхното здраве. А сега ще говоря за ползите, за очакваните ползи. Е, очакваните ползи от зелената економика се основават на различни заключения от основни изследвания, проведени от институции като ИСР и Световната банка. Е, очакваните ползи са повече заетост. От 2,8 е, на 4,1 е увеличаването на работните места през последните години. Е, това са работни места в зелената, свързани с зелената економика. Очаква се възходящо развитие на сектора. Успяхме да подобрим производителността на, на, на сектора. Това е сектор ориентиран към бъдещето. Важна е равнопоставеността да бъде осигурена в е, сектора, защото само по този начин производителността ще може да се развива. Е, подчертава се енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост. Когато говорим за енергийна зависимост, гледаме на изток. Това е много важен дебат. А възвръщаемостта на инвестициите е също ключов въпрос. Тук, тук говорим за рисковете, свързани с околната среда и за рисковете, свързани с човешкото здраве. Но трябва да вземем предвид и намаляването на негативните ефекти по отношение на околната среда и на социалните на, на, социал, на социалната среда на човека. Инвестиция се, инвестират се в стратегии, които се очаква да доведат до 3 паунда за 1 паунд. Имаме един, една хибридна стратегия. През 2007 година Европейската инвестиционна банка изработи една 7 годишна стратегия, хибридна стратегия, която привлича както публични, така и частни средства. Говорим тук за един бюджет от 100 е, милиарда. Важна е нормативната среда в този смисъл, една нормативна среда, която ще подобри конкурентоспособността на нашата економика в целта да бъде усиленена тази економика. Благодаря. А сега продължаваме с следващия експерт, Жозе Мария Апат главен економист от Испанската национална банка. Господин Артуи, господин, дами и господа, първо бих искал да благодаря на комитета, Комисията по бюджета и Економическата комисия за организиране на това публично изслушване. След 8 години от рецесия. Най-после Европа има някакъв, вижда края на тунела. Сега, в момента сме свидетели на, на нови насоки и прекрати времето на економическите рестрикции, но крайно време е малките и средни предприятия, които са много уязвими, да бъдат подпомогнати. Е, инвестиционния план, който бе подготвен през 2004 година под името на плана Юнкър, ще раздели новите инвестиции между инфраструктурите и малките и средни предприятия. Това означава 1 е, милиард е, за трансевропейските транспортни мрежи, е, Европейска инвестиционна банка в сътрудничество с националните банки, които ще трябва да поемат някои от най-рисковите позиции в тази финансова структура. По този начин ще има много частни инвестиции, които ще бъдат достатъчни да увеличат с коефициент от 15 инвестициите от Европейският инвестиционен фонд. Това ще окаже положението положителен ефект в, краткосрочен и в средносрочен и дългосрочен план. В краткосрочен план този коефициент ще зависи от състоянието на съответните економики. Първото условие, свързано с безработицата, по този начин ще бъде изпълнено. Европейската централна банка би трябвало да засили своите позиции в средносрочен план. Много по-важни са инвестициите в дългосрочен план, отколкото в краткосрочен. Важно е всичко да се превърне в производителен капацитет – подобни инвестиции ще могат да се самофинансират, като ще се насърчи динамиката на националните дългове. Ще се стигне до производителен капацитет. Практиките в Европейския съюз трябва да бъдат хомогенни. Това е от изключително важно значение. В средносрочен план рисковите са свързани с данъчната цена на предишните решения. Така наречения план на Юнкер а, разглежда тези рискове. А, вниманието ще се насочи към а, основните функции. От една страна, страна ще трябва да има адекватен подбор на проектите на европейско и национално равнище. От друга ще трябва да има и техническо подпомагане. Това не само ще подобри ефективността на всички проекти, но и ще осигури хомогенното им прилагане в Европа. Следващата цел е да се подобри инвестиционната атмосфера в Европейския съюз. Създаването на Европейския инвестиционен фонд, заедно с другите два стълба, представлява голяма стъпка напред, която ще позволи, подобно на САЩ, да се постигне траен ефект върху инвестициите. По-настоящем Европа е в парадоксална ситуация – тя трябва да се справи с липса на инвестиции от една страна, а от друга страна има и проблеми в дългосрочен план. За това трябва да се приложи този европейски инвестиционен план. Ефекта на този план ще доведе до инвестиции, което ще пренасочи 75% от ресурсите, например от механизма за свързване на Европа, и от стратегията Европа 2020. Инвестициите по смисъла на този фонд трябва да доведат до още по-голяма възвръщаемост, тъй като ще има голяма гъвкавост. На следващо място, нарастващия брой проекти, които ще трябва да бъдат финансирани, означава, че трябва да се подобри подбора на тези проекти. Трябва да се премахнат всички регулаторни и други пречки за тези проекти. Комбинацията на тези два фактора ще доведе до а, засилващ ефект, който ще се засили още повече от а, ефекта на а, лоста. При предварителната селекция и при инвестициите трябва да се внесат подобрения, както от гледна точка на качеството, така и от гледна точка на количеството. Инвестиционните нужди в Европа са големи, но трябва да се вземат предвид следните три измерения. Първо, остаряващата инфраструктура и недостатъчната поддръжка в много държави членки или с други думи инвестиционните нужди на някои държави членки като че ли не са свързани с изграждането на нова инфраструктура, а по-скоро би трябвало да означават поддръжка на вече съществуващата такава трябва да се преразгледа състоянието на инфраструктурата и да се реши дали публичния и частния капитал могат да бъдат използвани за тази цел. Второ, измерение. Неосъзаемите инвестиции също са от ключово значение. Европа изостава в много области, най-вече в сравнение с САЩ. Например, изостава в областта на здравеопазването, научната и развойната дейност, а те също са много важно перо от инвестициите. Третото измерение е микса между малките и средни предприятия и по-големите такива. Състоянието в това отношение е различно в държавите членки. Средно в Германия малките и средни предприятия са много по-големи от дори големите предприятия в Испания, да не говорим за малките и средни предприятия там. Инвестиционните нужди на малките и средни предприятия в Европа следователно са различни. Следователно се нуждаем от нови осезаеми инвестиции но те трябва да бъдат насочени към инфраструктурата, ако такава не съществува, иначе тя трябва да се поддържа. Трябва да се вземе предвид и брутния вътрешен продукт на съответните държави членки, да се направи съответния разумен график, за да може да се справим с съответните нужди. Трябва да има баланс между новите проекти и тези, които вече се разработват, между осезаемите и неосезаемите инвестиции, като този баланс трябва да постигнат във всяка държава членка членка. Нека обобщя моето изказване с следните три коментара. Първо, краткосрочния коефициент на инвестиции на Европейския инвестиционен фонд ще доведе до по-голяма гъвкавост и по-добро използване на ресурсите. На второ място, постоянното нарастване на броя на проектите, в които се инвестира, ще доведе до увеличаването на качеството. Това ще има положителен ефект върху инвестициите. Няма нужда да казвам, че този дългосрочен положителен ефект е много по-важен, от който иде краткосрочен ефект. И накрая, въпреки, че има липса на инвестиции в Европа като цяло, инвестиционните нужди на държавите членки са различни. Това трябва да се вземе предвид. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много, господина Бат. А сега дам думата на последния ни е, оратор за този първа час, господин Стюарт Холанд, който е професор в е, економическия факултет в Коимбра. Имате думата. Благодаря. Аз искам да кажа, че не съм съгласен и то наистина не съм съгласен. Аз мятам, че FC е едно фалшиво решение за плана за възстановяване на Юнкър. Не е нужен, не е надежен, не е жизненоспособен, не е полезен. И тъй като Европейския съюз вече притежава инвестиционни инструменти, така че няма нужда от нови институции, от нови гаранции. Аз съм го написал в едно изказване към депутатите, но има четири неща, които искам да кажа. Предложението за този фонд всъщност почива на брилянтния анализ на Матеуш Счурек относно възстановяването на европейската економика. Но също така неразбирането, че Европейския инвестиционен фонд, който вече съществува и който аз препоръчах на Жак Делор 93-та година и който бе създаден 94-та година, може да бъде инструмента за осъществяване на този план. Защо? Защото не е нужно е, защото този, този, този фонд може да, из, да емитира облигации без да взема предвид е, дълга. През 1994 година бе одобрено предложението за ТЕНС, който също включва и е, широколентовите системи системи. Е, програмата за действие от Амстердам за 1997 година дава възможност на ЕИБ да инвестира в здравеопазване, образование, е, градоустройство, зелени технологии и същевременно да подпомага малки и средни предприятия чрез емитиране на облигации а това беше в основата на моето предложение до Жак Делор, за да се създаде всъщност едно е, финансиране на Европейския фонд за рисков капитал. На трето място, по принцип, предложението за ЕФСИ е, е, един, е, едно публично-частно партньорство – но, както каза господин Щурчек, всъщност няма публични средства, които да бъдат включени в това. Очаква се левереджев ефект от 15 е, пункта, но както го призна и Юрки Катайненен, този процент е много висок. Така че фонда в, в, в никакъв случай няма да, а, из, да изпълни а, целите залегнали в обещанието на Жан-Клод Юнкер от а, юли миналата година. Европейското възстановяване е необходимо тук и днес. Колко време ще ни трябва още, за да решиме кой, как, какво? Преди 8, преди 8, преди 8 месеца бе направено предложенията Юнкер, но междувременно нищо не е постигнато. Така че, аз не смятам, че фонда трябва да бъде задгърбен или въобще изоставен или блокиран, но смятам, че Европейската инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд са двете институции, които могат да помогнат на Европа да се възстанови, без да се създават нови институции, без да трябва да се променят договорите и без да са необходими допълнителни е, гаранции. Е, господин Шурек, е, кога в една реч пред Брюгъл каза, че е верно, че Европейския е, инвестиционен фонд разполага само с 4 милиарда и половина, но но просто като че ли нещата не, не, не, са, не са разбрани достатъчно. В член 2.1 се казва, че една от целите на фонда е да да спомага за реализиране целите на Европейският съюз. Така че в статутите на Европейския инвестиционен фонд не се казва, че фонда не може да допринася или да финансира малки и средни предприятия. Тоест, същевременно фонда може да емитира облигации. И това бе преповторено на а, заседание на економически и социален комитет през 2012 година. На второ място. От, от, от къде ще дойдат парите? От, от Германия ли ще дойдат? Не не, няма нужда да идват от никъде. Всъщност може да се рециклират глобалните финансови излишъци. Преди две години е, беше казано, че през 2012 година е, китайските фондове имаха някакви загуби в Европа и за това апелират към публично финансиране. През декември на едно заседание аз казах всички онези, които знаете, че Европейската инвестиционна банка и нейни, нейното кредитиране не се отразяват на националния дълг. Е, Филип, потвърди го, моля те се но е, Европейската инвестиционна банка е, държи на своят рейтинг от 3А, тъй като тя е, работи предимно с пенсионни фондове. Така че е, дейностите на ЕИБ биха могли да бъдат допълнени с така наречените е, глобални излишъци, които са е, в е, порядък на милиарди. Също така бих искал да разгранича е, левреджевия ефект от мултипликационния ефект. Инвестиционният мултипликатор генерира ресурси и той е от порядъка на 2,5 до 3 пункта за Европейската инвестиционна банка. Това означава, че може да се постигне целта 300 милиарда, които са залегнали в обещанието на Юнкер от юли миналата година. Аз не смятам, че правителствата трябва да бъдат тероризирани от агенциите за рейтингов кредит през 2012 година беше намален рейтинга на 9 държави членки по три причини. Първо, защото имаше деливреджинг, т.е. намаляване на разходите от държавите членки. Второ, намаляване на инвестиционните планове, а без инвестиционни планове, разбира се, това се отрази на държавните облигации. Така че аз не смятам, че трябва да има нови инвестиционни критерии. Няма нужда да, да се приказва, и приказва, и приказва, а трябва просто да се действа. Трябва да се е, инвестира в, е, еду, еду, е, в образованието, в е, градоустройството. Самото градоустройство е нещо много широкомащабно. Това означава е, водопроводи, газопроводи, електропроводи, транспорти, транспорта, включително строителство на сгради. Така че това е един е, много жизнеспособен отрасъл. Трябва да действаме вместо да чакаме. Аз смятам, че трябва да се вземе предвид пред предложението, което аз направих на Жак Делор през 1993 година. Не са необходими нови финансови инструменти, кой извън тази зала не, разбира нещо. Кой, ако питате някой какво е ЕФСИ, хората ще ви кажат, че не знаят какво е необходимо. Необходимо е да има е, New Deal за Европа, както е, такъв какъвто бе организиран и проведен от е, президента Рузвелт е, през 30-те години. Е, защо беше е, успешен нюдила на Рузвелт, защото е, се намали безработицата от 25% на 10% в рамките на 7 години преди да избухне Втората световна война и всичко това стана само с публични средства. Тоест средствата, които могат да бъдат мобилизирани по в рамките на програмата от Амстердам. Така че аз ви казвам, престанете да говорите за нов фонд или говорете си за каквото си искате, но имайте предвид, че разполагаме с две институции Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, който може да рециклира излишъците и по този начин можем да започнем един европейски нюдил не след 8 месеца, а днес. Благодаря, господин Холанд. Както виждаме, имаме доста разнообразни и разнопосочни мнения. Това е много полезно. И а, знаете, че плана Юнкер не е точно плана Юнкер, а сега ще дам думата на нашите докладчици. Удо Булман. Okay, which? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички експерти, Чудесно е, че има различни мнения. Мисля, че планът Юнкер и фондът няма да позволят само допълнителни инвестиции. Ще мисля, мисля, че ще се намали бюрокрацията, което ще укрепи вътрешния пазар и ще бъдат подкрепени предприятията, особено малките и средни предприятия. Тоест, това е един допълнителен инструмент, който който няма да отслаби наличните инструменти и няма да ги замести, той просто ще ги допълни. Мисля, че може само да спечелим чрез плана Юнкер. Естествено, може да има разнопосочни мнения, може да има критики, винаги може да се каже, нещата няма да се получат, нямаме нужда от нови инструменти, но ако португалците на времето мислеха така, никога нямаше да открият Америка. Така че Хубаво е да сме отворени към нови проекти, към интересни проекти, защото има възможност за създаване на нови работни места и за растеж. Но въпросът ми е за инвестициите. Как ще се избират проектите от тази комисия? Какви ще са критериите? и после как ще се мобилизират съответните инвестиции, как ще се разпределят средствата. Тоест, въпросът ми е, какъв ще е точна, какви ще са точни процедурите. На следващо място, сближаването. Как ще са отразени аспектите на сближаването в този план. Защото може да се получи така, че съществуващи различия се задълбочат. Според мен е, тези различия би трябвало да се изгладят. Важно е за това да имаме едни добре, добре структурирани проекти и добре структурирани процедури. Достъпът до тази платформа в този смисъл трябва да е лесен и да е безплатен, за да може наистина в областта на сближаването да имаме пробив, за да може наистина всички, които искат да участват, да имат достъп до тази платформа. На тази платформа ще бъдат представени проектите, както разбирам. Нали така? Одоболман, докладчик. Благодаря. Благодаря на докладчиците, благодаря на експертите. Е, хубаво е, че, наше, че дебатите са така ди, ди, динамични. Искам да започна с господин Холанд. Е, той доста противоречиво се изказа. Този парламент обаче не може да казвам на комисията на къде да върви. Съжалявам за това много често. А ние не може да кажем и на Европейския инвестиционен фонд какво да прави. За огромно мое съжаление, отново, за съжаление не може и да кажем на държавите членки какво да правят. Е, но така или иначе е, имаме този продукт. Вие казвате, не може да го премахнете, не може е, да го преструктурирате. Така е. А, това е нашето становище, но искам да ви помоля за конкретни уточнения. Какво смятате, че може да се направи? Имам и въпрос към господин Майштадт. Е, смятам, че сте прави по отношение на парламентарния контрол, на, а, на управителната комисия, на, на сътрудничеството с, рабо... с държавите членки. Това е всичко вярно, но имам два въпроса. Как може да се погрижим, да направим така, че новите средства, които ще се получат, е, как може да предотвратим обаче чрез тези пари да се направят, да се правят рисковани инвестиции, рискови инвестиции. Желанието го има, но как е, може да се направи така, че повече инвестиции да се насочат към област, областите, които спомена господин Брюнингс. Това е от основен интерес на парламента. Ние искаме да подпомогнем проекти, които не са финансирани до момента. Не искаме да имаме дублиране на дейности. Фондът не трябва да стане един вечерна котия. На следващо място – малките и средни предприятия, каква ще е тяхната роля, как ще накараме малките и средни предприятия, как ще ги въвлечем в целия процес. От друга страна, банките трябва да знаят, трябва да преценяват какви са рисковете за подкрепа на малките и средни предприятия, но така или иначе ние искаме да подкрепим тези предприятия. Сега към господин Абат, къде виждате вие възможността за действието на националните насърчителни банки. Тези банки имат много голям капацитет. Те биха ли могли да бъдат е, участници в един нов вид партньорство? Благодаря. Благодаря, господин Майштат. Най-напред има думата за отговор. Благодаря ви, господин председател. Бих могъл да отговоря на господин Фернандес и господин Булман едновременно. На първия ви въпрос. Всичко е свързано с ролята на инвестиционния комитет. Не смятам, че инвестиционния комитет трябва да прави предварителен подбор на проектите. И впрочем текста беше преработен. В първия проектотекст, който разгледах, това беше една от задачите, които се даваха на инвестиционния комитет. Но смятам, че това е грешка. Защото как смятате, че 6 експерта, които няма да работят работят на пълно работно време, колкото и да са компетентни, ще могат да успеят сред стотиците проекти да направят подбор. Това е техническа работа и тя се полага на Европейската инвестиционна банка. Тя има необходимия персонал и може да а, ангажира допълнителен такъв. Ролята на инвестиционния комитет, според мен, и това се вижда и в последната версия на текста, е да проверява предварително избраните проекти от Европейската инвестиционна банка, да проверява дали тези проекти отговарят на условията, които се изискват в член 5 на регламента да проверяват дали отговарят и на ориентировъчните линии на пилотния комитет. Затова, господин Булман, необходимо е да се уверим, че Европейската инвестиционна банка посредством този механизъм финансира по-рисковани проекти, които иначе не би финансирала. Това е ролята на инвестиционния комитет. Той трябва да провери, че съответните проекти отговарят на условията, свързани с риска условия, които се изработват от пилотния комитет. Мисля, че това е основната идея. Ако се установи, че Европейския инвестиционен фонд се използва за финансирането на проекти, които така или иначе Европейската инвестиционна банка ще да финансира, тогава сме сбъркали целта си и Европейския парламент ще има правото да реагира. Смятам, че добре трябва да се тегли чертата между правомощите на едните и другите. Европейската инвестиционната банка може да направи предварителния подбор на проектите, но инвестиционния комитет в последствие може да провери дали тези проекти отговарят на необходимите условия под контрола на Европейския парламент. Това според, мое, според мен е ролята на Европейския парламент и на инвестиционния комитет. По отношение на малките и средни предприятия ще кажа съвсем накратко, защото председателят ми казва, че говоря доста дълго. Та, аз самия не съм видял нищо ново по отношение на малките и средни предприятия. Ако прочетете текста, поне ние така разбираме нещата в Европейския инвестиционен фонд, дава се възможност на Европейския инвестиционен фонд да прави нещо повече от това, което вече прави което означава, че той може да осигури подкрепа на малките и средни предприятия, като им предостави гаранция пред банките, които отпускат кредити на малките и средни предприятия, или пък посредством рисковия капитал, т.е. инвестиране в малките и средни предприятия, което може да стане възможно посредством плана на Юнкер. Благодаря. Благодаря ви, господин Брунингс. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Как може да гледа човек на сериозно на тези а, критерии. Бих искал да дам а, отговор последния начин. Вземат се предвид а, на сериозно и а, целите и ангажиментите на Европейския съюз. Екологосъобразният растеж е включен в дневния ни ред той е част от много важни цели в отделните политики в Европа. Така че ако наистина искате да се придържате към тези цели, Именно по този начин трябва да постъпим. На следващо място, можем да се ползваме от солидни доказателства, да знаем, че механизма действа и че дава е, търсените резултати. Резултати не само по отношение на климата и околната среда, но и по отношение на економическата установка. Трябва да приемем на сериозно член 5 на предложението за регламент за създаването на Европейския инвестиционен фонд. По този начин ще можем да включим и различните цели, и научната и развойната дейност в Хоризонт 2020. По този начин ще се стигне до разходване на 20 милиарда евро. Това е значителна сума, която може да дойде като допълнителна подкрепа на този пакет. И на трето място, с оглед на Европейската агенция за опазването на околната среда, ние вече заедно с Европейската инвестиционна банка сме обсъдили начина по който ние бихме могли да подкрепим банката за този тип инвестиции, така че това е моят отговор. Благодаря ви, господин Абат. Аз бих искал да кажа три неща. Напълно съм съгласен с господин Фернандес. Той каза, че Европейския инвестиционен фонд не прави, не замества съществуващите механизми и това е така, защото той не може да го направи. Може би името фонд ни въвежда в объркване. Тук всъщност става въпрос само за гаранция, която дава Европейската комисия на Европейската инвестиционна банка за Това е много важно, защото по никакъв начин не се създава нов механизъм. На следващо място, господин Блуман попита какво можем да направим, е, за да гарантираме всичко това. Аз бих казал, можем да направим следното. Предварително може да създадем необходимите стимули за персонала на Европейския инвестиционен фонд. На следващо място можем да направим и добра последваща оценка. След като а, е, създадем тези а, е, два лоста, бихме могли да видим дали сме се справили. Това е което можем да направим. На следващо място, вие попитахте какво могат да направят националните насърчителни банки. Ами отново отговорът е да дадат гаранция. Европейският инвестиционен фонд дава гаранция на националните насърчителни банки посредством Европейската инвестиционна банка – ние всички подлежим на една и съща регулаторна рамка за банките. Колкото по-нисък е риска, толкова по-силни ще бъдем. Можем да предоставим тези гаранции на всеки индивидуално, във всяка отделна държава членка. Можем да предоставим тези гаранции колективно, посредством съответната платформа. Например, фонда, който вие познавате и който цитирахте. Благодаря. Thank you, Mr. Holland. Господин Холанд, благодаря за тези първоначални коментари. Аз ще бъда съвсем кратък. Господин Майштат каза, че 6 е, експерта е, говорят непрекъснато от 6 месеца насам. Това не е фонд, няма пари, това е проскоро скоро профилактичен инструмент, който пречи в крайна сметка на възстановяването, е, за което могат да се използват наличните инструменти. Благодаря. А сега преминаваме към следващия кръг въпроси. Първият оратор Ейдер Кацият Шабал докладчик в сянка от Комисията по бюджет. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да се опитам да задам следните въпроси. Значи предложението е ясно, може да бъдем критични към него, но в крайна сметка целта е ясна. Искаме да подобрим целия проект от комисията. Но на къде се насочваме в нашата работа? Въпросът е как могат а, да се компенсират намаленията в бюджета, предложени до 2020 година. Тук може да мислим за маржи в бюджета. Моят въпрос е, смятате ли, че фондът за гаранции, гаранционния фонд може да поеме тези 8 милиарда? Ако този милиард, ако този фонд, неговия бюджет бъде намален, то тогава бихме могли да имаме повече средства за други инструменти. На следващо място, смятате ли, че Европейската инвестиционна банка трябва да се задейства с повече от 5 милиарда, а именно да използва излишъците от предишни години? Благодаря господин Кьолмел от Комисията по бюджет. Благодаря, господин председател. Искам да ви напомня още веднъж, че от наша гледна точка има все още много отворени въпроси. Това смята ЕКАРЕ. Най-вече, откъде идва този оптимизъм, че с този фонд ще бъдат решени всички проблеми? Съвсем набързо искам да ви кажа откъде ще дойдат всички тези инвестиции, без да знаем в крайна сметка на къде ще бъдат насочени, към какви проекти ще бъдат насочени тези инвестиции. Това е грешният подход. Ние не искаме едно държавно управление, едно, едно централно управлявано, а, една централно управлявана економика. Имахме такива примери в историята, видяхме, че те се провалиха. Кой ще поеме гаранцията за устойчивото финансиране, за дългосрочното инвестиране? Това може да стане само чрез едно предприятие. Само частния сектор могат да дойдат е, е, подобни инициативи. Не правителствата, не централно. Мисля, че в момента се движим в една среда, за която се говори а, за нулево, нулево лихвена политика, за един определен бюджет за проекти, но нямаме проекти. Опасявам се, че ще се появят високо рискови проекти, които ще бъдат финансирани. Благодаря от НП, от Маркараш. Благодаря, уважаеми дами и господа. Аз ще продължа идеята на господин Болман. Не става дума в крайна сметка за един концерт по желание. Би било хубаво ако всеки от експертите би посочил е, едно, един важен за него приоритет. Председателят моли оратора да повтори въпроса се. Значи би било хубаво всеки от експертите, е, в зависимост от своята област на специализация, да направи предложение по отношение на предложението на комисията, за, да направи препоръка към предложението на комисията, какво може да се подобри. На второ място, е, каза се, че добавената стойност от 16 милиарди тази добавена стойност не се вижда за момент. Въпросът ми е, Откъде ще, дойде в крайна, откъде ще дойдат в крайна сметка парите, така че да имаме наистина добавена стойност? Добавената стойност от 16 милиарда. На трето място. Вярно ли е, че този фонд ще изпълни и ще постигне целите си, ако в регламента е записано, че не бива да се финансират проекти, които се финансират вече от други налични фондове. Благодаря. А сега господин Депре. Депре. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказващите си. Аз съм като господин Местрар. Смятам, че плана е полезен, своевременен, необходим. Общо и отговаря на мерките, които са предприяти от ЕЦБ. Сега казва се, че този план наистина ще подпомогне на малките и средни предприятия, но не виждам специфични мерки за това. В крайна тук се говори за предприятия до 3000 работници. Сега това могат да са филиали на Google или какво ли не. Така че не, не виждам нищо специфично за малки и средни предприятия. Сега, Смятам, че всяка, всяка година Европейската платформа за консултиране на инвестиции ще има 20 милиарда. Така, ще има гаранции в една пета от всички от целите инвестиции ще бъдат поети. Но от нас се иска всъщност, за да постигнем това, да вземем пари от Европейският инструмент за свързване и Хоризонт 20, 20 които за нас са от огромно значение. Тоест, вие казахте, доколкото разбирам, не се, не, не се знае кой ще бъде първичен, кой ще бъде вторичен. А, дали Европейската централна банка, е, инвестиционна банка или частните е, инвеститори. Така че има, има твърде много въпроси, които се задават. Но, сега ли трябва да решиме как ще. Е, получиме тези 8 е, милиарда или просто всяка, всяка година ще, ще търсиме средствата необходими за е, захранване на гарационен фонд. Така че смисъл, че трябва да намерим някакви альтернативи за член 18 и 19. И то веднага. Госпожа Риада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 решението на бюрото е, че не може да има гаелик в комисиите. Съжалявам. А не, не, не може да имаме е, консекутивен превод от вашия асистент. Така че много ви моля, или се изкажете на друг език, или просто не можете да вземете думата. Съжалявам éontaoim leis agus nílim chun lár atanga eile gaalann se mo hanga dúchasach agus tá ceart sin na gom só gur amgat nílim chun láir a méle. Okay, so we move to the next speaker. Така че преминаваме към следващия оратор, господин Тремоса. Тремос is not here. Господин Тремоса го няма, господин Демаси. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Някои от изказванията бяха много конкретни. Например, изказването на господин Холанд. Бих искал да предложа нещата, които каза господин Холанд, да залегнат в предложение за изменение. Те бяха много интересни. Но е, какво искам да кажа? Въпреки ниските лихви, е, е, въпреки средствата, трябва да има инвестиции, но в крайна сметка не економиката се проваля, не механизмите се провалят, а механизмите на политиката на економии. Нещо друго обаче искам да кажа. Публично-частните партньорства понякога се оказват, че са по-скъпи от другите инструменти. А, господин Оланд каза, че е възможно без да се вземат предвид критериите от Мастрих да се получават средства от Европейската инвестиционна банка. В такъв смисъл искам да попитам как някои средства от държавите членки могат да бъдат изключени от мастерските критерии, а други публични средства не. А как в такъв случай могат да бъдат използвани най-ефективно средствата, които са на лице? Thank you. Благодаря. Кой ще се изкаже от името на зелените? Марагала или Таранда? Е, един. Благодаря, господин Гордини. Нямам нужда, ни, нямам въпроси за задаване. Благодаря ви. Господин Зани, сега от името на Европа за демокрация и свобода. След седмици и седмици и лицемерие и ненужен ентусиазъм, най-после стана ясно какво всъщност представлява плана Юнкер. Той стъпва на въздух. Сега, искам да задам няколко въпроса. Първо, струва ми се, че този план всъщност е едно продължение на инициативата за еврооблигации на Европейската инвестиционна банка, т.е. един проект, който не доведе до нищо. Случилото се в Испания показва, че е пълен провал, т.е. хвърлиха се публични средства такава въздуха и през прозореца. Второ. Използването на публично-частните партньорства. Знаеме, че много често това просто не се случва. Загубите са прекалено големи, но загубите са от публичната глед, от е, за публичните средства, а когато има печалба, ако въобще има такава, тя отива у частните инвеститори. Така че как да намериме някаква по-ефективна и е, целесообразна целесообразен начин за организиране на тези партньорства и по какъв начин можем да избегнем риска по принцип. Сега до леверджовия ефект. Ние всъщност обсъждаме предимно е, лостовия ефект 1 към 15. Ако този фан, този фонд трябва да ни извади наистина от стагнацията. Необходими са нови инвестиции, нови неща, т.е. да се промени като цяло економиката. Но ако погледнете леверджовия ефект на Европейската инвестиционна банка, то е 1 към 7. Чакай сега е, разликата между 7 и 15 е огромна. Как нещата биха могли да се усъвършенстват, защото в противен случай нещата просто ще си продължат такива, каквито бях. А от друга страна ще взимаме пари от хоризонта 2020 и а, ние казваме, че в ЕФСИ не трябва и не искаме да даваме безвъзмезни средства, грантове. Така че как ще стане всичко това? Как, как ще стане всичко това, както казаха някои колеги, че публичният сектор поема рисковете, а частният сектор получава печалбите? Но знаете, че държавите членки вече не желаят това, пък те не разполагат и средства. Така че как нещата ще се разрешат в тази конюнктура, защото инак просто продължаваме по един начин, по който сега сме работили. Следващият оратор. Per la questione... Благодаря. Въпросът ми е към директора на Европейската екологична агенция. Той е свързан с, с съхранението на въглерод в държавите членки. Имаше такива проекти в Испания. Говоря за проектът Кастро. Може би тези проекти ще предизвикат проблеми в подпочвените пластове, ще предизвикат сизмични дейности. Хората са загрижени за това. Те са. А, те имат различни опасения, но от друга страна има, тези проекти се ползват с силно лоби. Следващият оратор, докладчиците от Итра Тран, Кат, Катрин Бренбрант. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Няма да повтарям вече зададените въпроси, но искам да уточня нещо. Аз е, отговарям за становището по отношение на Хоризонт 2020 за допълнителното финансиране. Смятам, че е абсурдно да се взимат средства за инфраструктура, за изследване и развитие, а когато имаме много добри структури е, и тези средства да бъдат вложени за гаранции. Ние търсим альтернативи на следващо място. Проектите. Господин Брейнингс е, говори за целеполагането. Е, според мен това е също много важен въпрос. Според мен критериите не са ясни. Как може да се погрежим така, че в член 5 алинея 2 критериите са съвсем, станат съвсем ясни? Защото в, ако не са ясни, ще може да се финансира инфраструктура и въглешни електроцентрали. Тоест, как може тук да дефинираме проектите така, че целеполагането да е ясно и Европейската инвестиционна банка да финансира е, точно определените проекти. Есала Сандър. Благодаря, господин председател. Не зная точно към, към кого да задам въпроса, може би към господин Майстат. А, става дума за допълняемостта. Дали ни трябват всички тези милиони или пък може тези средства да се разпределят в бъдещите години, без да се подкопава капацитета на фонда? А сега към господин Халанд. Казва се, казахте, че е, кредитите на Европейската инвестиционна банка няма да се е, отчитат, няма да засягат отчетите за, е, на държавите членки за дълговете им. Аз точно не разбирам как това ще стане, как ще се създадат стимули за инвестиции в транспорта, например, защото публичните средства са много обвързани с такива стимули. Е, на следващо място, както каза един от колегите, би било хубаво да се превърнем в новата силиконова долина но цифрите от комисията не вървят в тази насока, посока. Не е достатъчно, според мен, да имаме озеленяване на економиката. Не е достатъчно това за постигане на нашите цели. Господин Абат. Смятате ли, че Европейската инвестиционна банка има капацитета да подкрепи микропредприятията? И сега към господин Майстат още веднъж към него един въпрос. Как как може да насочим инвестициите към тези страни, в които дефицитът е под 3% и така, че те да стигнат до най-нуждаещите се. Благодаря ви, господин председател. Трудно ще ми е за толкова кратко време да отговоря на всички релевантни въпроси, които ми бяха зададени. Много въпроси бяха свързани с гаранционния фонд, член 8 от проекто регламента. Там се постановява, че целта е в този фонд да се впишат 50% от всички гаранции, отпускани от Европейския съюз. Това е доста така уместна сума, която може да бъде оправдана само единствено ако Европейската инвестиционна банка поеме повече риск, отколкото поема сега. За да ви дам някаква база за сравнение, за външните операции на Европейската инвестиционна банка, т.е. операции извън Европейския съюз и всички държави от АКТБ, където много често рисковете са високи, гаранционният фонд се подхранва с 9% от поетите ангажименти от Европейската инвестиционна банка. Тук обаче нещата са различни. Говоря 9% от всички ангажименти. Тук се казва, във фонда трябва да се сложат 50% от всички отпуснати гаранции. Повтарям, това е оправдано, ако да, действително Европейската инвестиционна банка поема повече рискове има шанс едно към две а, гаранцията да а, изчезне. Но повтарям, тази гаранция ще се очредява постепенно. Ще се стигне до тези 50% постепенно при положение, че Европейската инвестиционна банка използва Европейския инвестиционен фонд. Тоест, ако има кредити, отпускани от Европейската инвестиционна банка, няма причина от тези 16 милиарда да не се стигне до събирането на 50% от гаранциите, защото Европейската инвестиционна банка ще а, направи търк за да събере необходимата гаранция. Това е първият нюанс, който исках да внеса в казаното от вас. На следващо място, как да се подхранва гаранционния фонд и как да се стигне до тези 50%. Именно това е трудният въпрос. Аз говоря съвсем а, свободно и открито пред вас. Това повдига много други въпроси. Защо? В механизма за свързване на Европа и в Хоризонт 2020 ще почерпим необходимите средства. Госпожа Ван Брент зададе въпрос съвсем релевантен, именно в а, а, тази посок. Как разсъждава Европейската комисия? Тя разсъждава правилно. Тя казва, вместо да използваме бюджетните средства като субсидии, ще ги сложим в инвестиционния фонд и така ще задействаме ефекта на лоста. Но съотношението няма да бъде винаги 1 към 15. Но дори ефекта да е 1 към 10, отново можем да кажем. Вместо да дадем 100 като субсидии, можем да финансираме много повече посредством а, инвестиционния фонд и посредством ефекта на лоста ще постигна а, 1500. По този начин се разсъждава. Тук обаче възникват, според мен, други два въпроса. Председателят, моля ви по-бързичко. Е, тогава няма да отговоря на другите въпроси, ам, казва господин Майстат, но мисля, че всичко беше важно, ако водим дискусия все пак. Палемен бенефициер. Та, бенефициентите няма да бъдат едни и същи. Например, в научната и развойна дейност и Хоризонт 2020 Европейската инвестиционна банка има опит в това отношение – механизма за споделяне на риска. Тя задейства там ефекта на лоста. Финансирала е дружества, които се занимават с научна и развойна дейност, приложна научна и развойна дейност. която трябваше да доведе до съответните ресурси, така че частните фирми да могат да инвестират по-нататък. Това означава основна научна и развойна дейност и разбираме реакциите на съответната сфера. На въпроса за механизма за свързване на Европа и тук не бих искал да изпреваря отговора на експертите в областта на транспорта. Но, все пак, в областта на транспорта, вие се нуждаете от преки субсидии. Не може всички тези преки субсидии да дойдат посредством ефекта на лоста и посредством частни инвестиции. Необходимо е да останат достатъчно възможности за определен брой проекти. Проекти, които са приоритетни в областта на железопътния транспорт, например. Така се запазва възможността за отпускане на субсидии. Председателят. Благодаря ви. Господин Диксън. Благодаря ви. Първо, на въпроса за използването на, на метрото. Честно казано, на въпроса ви за Европейската агенция за околната среда, бих искал да отговоря съвсем честно. Не сме работили по въпроса, така че към момента това е което мога да ви кажа. Няма да коментирам отделните проекти, които така или иначе не познавам. Както знаете, в Европа има принципи и процедури, които се прилагат и които са разписани в Лисабонския договор. Например, принципът за предпазливост и оценката на въздействието върху околната среда. Това, което мога да ви кажа е, че малко по-късно тази година, заедно с нашия научен комитет, ще организираме семинар под надслов различните искания в областта на подземния транспорт. На въпроса. Как ще гарантираме, че член 5 алинея 2 ще бъде изпълнен? Това е въпроса на господин Карас. Вие попитахте как ще се стигне до необходимия търсения резултат. Аз бих искал да се насоча към двата примера, които вие дадохте. Вие а, говорихте за енергийната централа, например. Ако вземете на сериозно перспективите за 2020 година, ще се попитате дали искате да инвестирате в превъждането на сегашната система на въглеродна такава и да повишите нейната ефективност или дали ще постъпите така или ще се насочите към нов тип електроенергия? Мисля, че това е правилният въпрос. А на примера ви за мобилността от 90-те транспортния сектор дава 20% от емисиите. До 2050 година с 60% трябва да намалят емисиите от транспорта в Европа, което означава, че с настоящата система на мобилност трябва да си зададем съответните въпроси или да се насочим към нова система, която да бъде ниско въглеродна. Наистина очакваме нови а, иновации, които да ни помогнат да се справим с този момент. На въпроса за новите работни места – и как това се свързва с преструктурирането на економиката в някои региони. Смятам, че когато говорим за макроекономика и по-специално за макросоциалната насока на тези инвестиции, винаги трябва да мислим за нетния ефект. От солидни доказателства знаем, че този нетен ефект е положителен – това не означава, че всяка компания, всеки индустриален сектор ще се възползва, че ще има ползи. Но можем да видим много градове в Европа, които а, все още носят имената на а, тези, които са ги построили а, години назад. Това е нетния ефект и творческата разруха в случая. Това е общество в преход, което ще се насочи към нови индустриални сектори, ще създаде нови работни места, ще има преход към, може би, по не толкова социално благоприятни аспекти, но все пак ще има такъв преход и ние трябва да гледаме на него на сериозно. Благодаря ви. Сега да чуем Жан Артюи, който поема председателския пост. Благодаря, Алберто. С това приключихме първата сесия. Сега бих искал да поканя Тум. А, не сме ли приключили? А, продължаваме. Мишо Абадо. Господин Харвард. Ще добре pour la conclusion. Yeah. Um, on my side, only very briefly, uh, five points, Miligos. many, many- Съвсем накратко. Пет неща бих искал да кажа, казва господин Абат. Европейския инвестиционен фонд е един от трите стълба на плана Юнкер. Нека да не се насочваме само към този стълб, защото не той е най-важният. Нека да гледаме на целия план като цяло. Другите два стълба също са много важни. На следващо място, във връзка с ефекта на лоста. Ние говорим за ефект на лоста от 15, който започва от Европейския инвестиционен фонд и преминава през различните видове инвестиции. Инвестициите от 21 милиарда от Европейския инвестиционен фонд – ще представляват инвестиции, от които 16 милиарда ще са осигурени от Европейската инвестиционна банка, което означава, че имаме мултипликационен ефект. Целта е да се привлекат частни инвестиции с мултипликационен коефициент от 5. На следващо място. Създаването на Европейския инвестиционен фонд следва практики в някои държави. Аз не упоменах това в своето изказване, но споменах това в моето изказване, но тук се копира един механизъм на САЩ. Много има да научим от САЩ. И това е просто един пример. На следващо място. Това, че даден проект се проваля, по никакъв начин не се обвързва с решението за първоначалната му инвестиция. И на последно място ще отговоря на испански. de una serie de países, entre ellos España, el sur de Europa, con, donde tiene un tamaño. Много държави, като Испания и други в Европа, имат много малки и средни предприятия. Малките и средни предприятия в Испания могат да се сравняват не могат да се сравняват с тези в Германия. Има много държави, в които размера на малките и средни предприятия е много по-малък. И ако се вземе предвид и фактора риск, ще видим, че има още по-големи различия в Европа. Това означава, че Европейският инвестиционен фонд ще позволи да се справим с тези различия в рисковете. Ще се създадат альтернативни небанкови способи за инвестиции. Това е важно предизвикателство за економиката на Испания, но и за економиката на други държави членки. Това е много важно за държавите членки, където има много по-малки предприятия. Благодаря, господин Оланд. Три неща. Първо, Фабио Демаси и вие самия зададахте този въпрос. Как Европейската инвестиционна банка и заемите не се отразяват на националния дълг? Тоест, Фабио попита как можем да не спазваме страт... критериите от Мастър. Ами, Фабио, това не са фондове на, Европе... на държавите членки. Т.е. това не се счита за заем и не се включва в националният дълг, суверенният дълг. Защото в противен случай ще бъде в разходната част. Но това е много важно. Миналия декември, както казах, експерти и комисари не знаеха това, че, че тези заеми не се включват и не се отразяват на националния дълг. А нека не забравяме, че господин Шоблер е абсолютно е, пристрастен към дълга. И знаете, че когато се дава кредит, това означава кредо, т.е. вярвам ви. И сега, наистина, не са необходими рискови инвестиции. Защо да се загубя инвестиции? Една от е, така, един от е, преимуществата на Жак Делор, освен това, че аз бях негов съветник, е, че е, в а, се разглеждаще като едно социалната кохезия и економически растеж. Това са неща, които са от огромно значение. А, трябва да се строят болници, да се а, е, използват лекарства. Това са все публични средства. Тези неща се постигат с публични средства и за тях няма да могат да бъдат привлечени частни средства. И аз бих ви посъветвала, не задавайте само въпроси на комисията, не изразявайте само съмнения, ами кажете, няма а, е, реални пари в ЕФСИ, а има пари в Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Има критерии в а, е, договора от Амстердам и има възможности. И, и знаете, че в Амстердам е прията а, про, програма за действие и има достатъчно възможности за Европейската инвестиционна банка. Тя учетвори своя капитал между 1997 и 2005 година. Тоест, разполагаме с инструменти. Не е необходимо да създаваме нови. Просто не, не, не, не задавайте повече въпроси по повод един фонд, който няма да е успешен и няма да свърши никаква работа, ами по-скоро по скоро се концентрирайте върху правилното функциониране на инструменти, които са измислени и функционират вече от 20 години. Благодаря на нашите четири експерта, които осветлиха нещата, които ни позволиха да виждаме по-ясно. Благодаря им и сега минаваме към втората част от нашето изказване. Хом Келер и Матю Грош. Моля ви, елате на трибуната. Thank you. Thank you. Втората част от нашето заседание е посветено на практическите апликации и давам думата за 10 минути на Холм Келер, председател на фундацията Кеноп. Господин Келер, имате думата. Very good. Thank you very much. Благодаря за възможността Сега, е, частният сектор разполага с кеш, с ликвидности и желае европейската економика да бъде устойчива. Но на пазара има много устаряли правила и мерки за да можем да се, да се използват средствата, с които разполага частния сектор, трябва да има е, научна и развойна дейност, нови правила, но и участие, участие на гражданското общество. Нека да ви обясня какво е Кенап. Кенап е една платформа, която вече осъществява много от целите залегнали в плана Юнкер. Това, което сме постигнали. Първо, идентифицирали сме възможностите на инвестиционния пазар, е, възможности, които са породени от е, демографичните промени. Промяната на пазара вследствие на демографията и въз, въз, възможности за инвестиране в Китай, в Съединените щати, но не и в Европа за сега. Преди две години създад, създадахме една платформа с представители на 600 различни индустриални Пол, за да видиме по какъв начин Европа може да бъде лидер в глобалните марке, ма, пазари. Нашата цел е наистина Европа да бъде лидер. Тези области са а, вакцини за възрастни, а, специфични лекарства, а, специализирани здравни услуги, където пациента е в центъра на вниманието. Това това са специални индустрии, специални производства, в които ние бихме могли да бъдем глобални лидери, ако променим начина си на функциониране. Защо? Все още не сме лидери. Лесно е да се разбере. Нашата система за насърчаване е много слаба, особено в тези отрасли. Имаме интелигентни, компетентни хора, които обаче вземат глупави решения. И това е очевидно и за това инвестициите не са е, рентабилни. Имаме индустрии, в които се инвестира много. Но същевременно в Европа има много малко стартъп фирми, и имаме много малко малки и средни предприятия, които в бъдеще биха могли да се превърнат в Google, Facebook или някаква друга успешна индустрия. Така че но никой не, не, не бива насърчаван да, бъде, да стане лидер в областта на здравеопазването, здравеопазването в Европа. За това ние създадахме един консорциум и си казахме, нека да бъдем, да се обединиме с хора, които обикновенно не са на масата, където се взимат решенията, да решиме заедно. А, включихме и държави членки, като е, Малта и Харватска. които поеха ангажимента да поемат инициативата за усъвременяване на правилата в тези е, отрасли. Защото Целта е да имаме една по-широка, по-квалифицирана, по подход. Тоест, вие трябва да създадете правилните правила и мерки, но това може да стане само ако гражданското общество ви подкрепи в това. Ето, например, ваксините за едра и дребна шерка. Става дума за една област, която е от обществен интерес и където може би няма достатъчно инвестиции, за да станеме лидери. Целта на нашата фундация е да имаме малки публични инвестиции, които обаче да доведат до мултипликационен ефект, като се използват синергии с а, осъществяеми в момента проекти в публичния и частния сектор. Така че нашата ин... производствена платформа е платформа, която се нуждае от заем, а не от субсидии. Ние трябва да ще върнеме тези средства, като продължиме да инвестираме в научно-изследователската дейност в Европа. От какво се нуждаем? Нуждаем се от три неща. На първо място. Система за вземане на решения, която наистина да бъде независима от всички, от интересите на богатите, от интересите на индустрията, от интересите на всички заинтересовани страни. Второ, необходимо е да можем да управляваме е, този фонд, като наистина е, наблегнеме на левереджовия ефект. И на трето място необходими си инструменти, в нашата система, на нашата фундация участват 22 държави е, членки. за създаване на стойност за Европа. Така че, важното всъщност е да могат да бъдат използвани публичните фондове, публичните средства за привличане и отваряне и е, е, прехвърляне на частни средства. Но нещата трябва да бъдат е, центрирани върху е, конкретните неща. Всички възможности трябва да бъдат използвани и всички конкретни стъпки предприемани. Благодаря. Благодаря, господин Келер. Аз сега давам думата на господин Матю Грош, който е експерт от частния сектор и който бе е, назначен от Европейската комисия като координатор по европейските транспортни мрежи. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Аз не съм участния сектор, защото много дълго време работих в обществения. Бях член на Европейския парламент. Много съм работил по трансевропейските транспортни мрежи, така че днес бих искал да се опитам да ви покажа как съществуващия фонд действа, какви са предизвикателствата за този фонд, какви са перспективите за неговото бъдеще в контекста на механизма за свързване на Европа и трансевропейските транспортни мрежи. Предизвикателството, както вие казахте, е, че имаме жива динамика в транспортния сектор по отношение на въглеродните емисии. Транспорта е единствения отрасъл, където консумацията на въглероден диоксид се увеличи. В този сектор имаме ясна цел за 2020 година. Следващото предизвикателство е на следващия слайд. Тук а, трябва да се види динамиката на търсенето, която ще бъде 50% повече при а, превоза на пътници, 80% повече при превоза на стоки и това в контекста на липса на инфраструктури от 2007 година. В това отношение фонда има много важна роля. Виждате, тук а, има различната динамика в САЩ, в Европа, динамиката на инвестициите. Утре тук в Брюксел ще се представи проучването, проучване в областта на инвестициите в железопътния сектор. Дори в държави като Германия има прекалено малко инвестиции, около 300 милиона. Във Франция инвестициите са към 400 милиона, т.е. това е сектор, който се нуждае от инвестиции. Нуждае се от поддръжка и от преки инвестиции. И третото предизвикателство е, е свързано с ефективността. Виждате е, какво е модалното разпределение за стоките 45, е, за морския транспорт 36, но след като морския транспорт стигне до континента, започваме вече да разпределяме стоката сред другите видове транспорт – Виждате, сухопътният транспорт е около 80%. Всички тези предизвикателства са включени в проекта за инвестиции, който сме изработили. Какъв е европейския подход? Виждате го на следващия слайд. Тук говоря за трансевропейските транспортни мрежи, проект, който се разви сред държавите членки. Стигна се до един общ проект – който разполага със собствен финансов инструмент, който е ефективен, ще го кажа. За първи път той е ефективен, защото утроихме а, първоначалната сума. Виждате какви са приоритетите на следващия слайд, за да може да се създаде едно единно а, транспортно пространство. Сме изработили 9 коридора и в момента обсъждаме инвестициите. Инструмента, който вие познавате, се намира на следващия слайд. Първоначалната ни сума е 26,3 милиарда е, от механизма за свързване на Европа, като от фонда, Кохезионния фонд ще се вземат допълнителни средства. По отношение на финансирането, Изключително сложно е, е всичко в е, транспорта, най-вече в трансграничните региони. Емисиите на въглероден диоксид също са съществен е, проблем. Оперативната съвместимост също. Така че виждате тук цяла поредица от критерии, които затрудняват в момента транспорта в Европа. Това са и целите, които трябва да бъдат постигнати. Отговора на проблемите може да откриете в регламента 1316 от 2013 година и регламента 1315 от 2013. В регламента 1316 от 2013 година може да видите процента на съфинансиране. Каква е ползата от съфинансирането? Ще видите, че средно имаме съфинансиране между 20 и 40% между държавите членки на Кохезионния фонд – и 85% до държавите членки, които могат да попаднат в кохезонния фонд. Преводача се извинява, първия между 20 и 40% беше за всички държави членки, т.е. и тези, които не са в кохезионния фонд. В следващите два слайда ще ги премина набързо, мога да ви ги предоставя, ако желаете. Та тук виждаме финансовите средства от една страна, но от друга страна и приоритетите, които са залегнали в областта на транспорта. Тези приоритети се виждат в многогодишната рамка и в годишната рамка. Към края на 2014 година, виждате на следващия сайт, направихме проучване на различните коридори, направихме инвестиционен план, и финансов план на отделните проекти, като комисията вече направи търг, който приключи вчера или оня ден. Така ли, че приключи през февруари 2015 година, търга започна през октомври 2014 година. Та. В рамките на този първи търг ще видите колко средства инвестирахме. Всъщност ще ви кажа малко по-късно за това. 2015 година виждате, ще има различни коридори по държави членки, има приоритети за инвестициите. Ще се направи преглед през 2017 година на приоритетите. И тук сега идва и новият Европейски инвестиционен фонд. Това е следващия слайд. Заедно с механизма за свързване на Европа сме някъде на към 8 милиарда преки вноски. А на следващия слайд ще видите, че механизма за свързване на Европа заедно с новия инвестиционен план наброява 3,3 милиарда, а заедно с транспорта от 2015-2018 година имаме 2 милиарда и 7. Аз ви цитирах основните ам, приоритети финансирането в областта на альтернативните горива, на оперативната съвместимост и на най-проблемните области. Какво е положението по-настоящем? Виждате тук. Механизма за свързване на Европа означава, че ако от него вземем 2,7 милиарда, ако ги вземем от транспорта, а между другото аз преди малко ви говорих и за този търг, та търга се финансира от държавите членки на стойност 8 милиарда и на стойност 4 милиарда от Кохезионния фонд. Та този търг до този момент по неокончателни данни стигна до, 30, до искания за финансиране на проекти на стоеност 36 милиарда. Това е доста интересно. Казвам, това са неокончателни цифри, но очакваме, че ще се стигне до 100 милиарда възвръщаемост на инвестициите. Та в този контекст ефекта на лоста е една трета. Бих могъл също така в контекста на новосъздадения фонд да ви поговоря малко за оценка на проектите – съвсем накратко. За транспорта имаме финансиране на стоеност 120 милиарда на проектите. 127 поправя се оратора, като половината от проектите са в областта на сухопътния транспорт. Останалите проекти са в областта на железопътния транспорт, но не става въпрос за железопътна инфраструктура. И може да направите сравнение с приоритетите, които сме си задали. Какви са основните проблеми, които сме установили в миналото при финансирането? А впрочем, тук ще видите заключенията на една работна група. Заключенията за това, защо има проблем с инвестициите в транспортния сектор – има проблем, технически проблем. Необходимо е да се предоставят допълнителни обяснения за държавните помощи. Статистическите данни за публично-частните партньорства също а, са проблем. база от 3. Има проблеми с оценката. В заключение бих искал да кажа, господин председател, следното. Създаването на устойчив транспортен сектор изисква поне 30% преки инвестиции. Ако имаме търк за проекти на стоеност 12 милиарда и имаме искания за 3-6 милиарда, очакваме възвръщаемо 100 милиарда. Мисля, че ще успеем. Трудността на оценката на проектите, свързана с това, че много често говорим за различни коридори. Никой не вижда какъв е интереса за различните държави членки. Например, коридора от Хамбург до Атина. Не е ясно кой финансира, кой взема решение. Това затруднява процеса. Социално-економическите последствия – са различни от финансовите последствия. И инвестициите в железопътния транспорт са инвестиции, в които социално-економическите последствия са по-големи от финансовите. Инвестициите в околната среда, казах ви във връзка с въглеродния диоксид, транспортният сектор е единствения, който увеличи емисиите си в това отношение, така че трябва да има инвестиции в този сектор. Следващите заключения, които бих искал да направя, са свързани с съфинансирането. Дори и държавите, в които има съфинансиране на, в размер на 15-20%, виждаме, че за тези държави бюджетният дефицит представлява проблем. Интернализирането на разходите. Всички дискусии, които сме водили в това отношение, са дискусии, които отварят вратата на публично-частните партньорства за някои проекти, което означава, че интернализирането на разходите днес се извършва най-вече чрез платените магистрали. Това означава, че проектите, в които има високи публично-частни партньорства, са проекти, които са в този сектор – този сектор, а не в други сектори, в които няма такава възвръщаемост. И на последно място, чрез различните коридори се опитваме да ам, хармонизираме различията в развитието на отделните региони. Чрез Кохезионния фонд и чрез отпускането на конкретни средства на конкретни държави, ние се стремим социално-економическите различия между регионите да намалеят. Това не означава, че ще отпускаме средства само на богатите държави. Това е нашия подход, този, който използваме по-настоящем и смятам, че на тази основа бихме могли много добре да обсъдим възможността за използването на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Смятам, че предложенията, които възникват на а, равнище Европейски съюз, са изключителни добри. Те трябва да бъдат коригирани, а, но ще се стигне до инвестиционен план и именно това е нашата цел. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Грош. Благодаря ви за изключително е, ясното експозе. Сега да чуем насите, е, нашите докладчици. Господин Булман, 3 минути. След това ще чуем след това ще чуем отговорите, след което тези от вас, които желаят да вземат думата, ще я имат за минута и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Келер и на господин Крош. Въпрос към господин Келер. Вашата идея, че е възможно интелигентни хора да взимат систематично глупави решения, е, тази тази идея е възхитителна за мен. Аз ще си запиша този ваш цитат и ще го използвам. На въпросът е обаче как да променим нещата. Има обаче няколко проблеми при превода. Например, е, това, което е, казахте, вие, вие говорихте за независима система за вземане на решение в парламента. Това не е съвсем така, ако погледнем какво се случва. Всъщност Европейската инвестиционна банка взима решенията и те биват отразени в предложенията на комисията, а пък Европейската инвестиционна банка има собствени интереси. За това и е, в Европейския парламент често е казвал, че тройното А не е единствения критерий за решение. Е, с FC е, нямаме също независимост, така да се каже. Um хората, които взимат решенията за инвестиции, е, те носят отговорността, но не е ясно кой ще взема решението. А това, което вие описахте, е ръководната политическа роля, е, която трябва да бъде което трябва да бъде ясна и ясно видима, без да се навлиза в намеса при вземането на решенията, кой проект да спечели. Това все още не липсва. Сега въпросът ми е как е, според вас би изглеждала една такава структура за вземане на решение. Господин Крош, е, много е интересно това, което казахте. Съвсем конкретно, какво е от Кое смятате, че може да се финансира от ЕФСИ? Какво според вас от вашите проекти би могло да се финансира от ЕФСИ? Нека напомня, че всъщност повечето проекти имат нужда от 30% публична подкрепа, за да могат да бъдат подкрепени, да могат да бъдат финансирани от ЕФСИ. Според мен тук има известен дисбаланс и въпросът ми е как според вас би могло да се преодолее този дисбаланс. Господин Фернандес, благодаря. Аз също благодаря на нашите експерти. Надявам се те да ни помогнат да намерим добри решения за подобряването на инвестиционния фонд. Първият ми въпрос и към двамата колеги е следният. Фондът ще разполага с определени средства, не знаем колко, и какви, но ясно е за момента, че парите ще се използват най-вече за финансиране на програми, които избираме ние. Трябва да се предложи с други думи гаранция. Гаранция, че парите ще се използват разумно. За това искаме и тази 8 милиардна гаранция. Според мен е логично да се преосмисли бюджета и да се уточнят е, бюджетните редове, които ще отговарят за съответните проекти. Имаме е, инструмента за свързване на Европа, а целта на фонда е една допълнителна цел. Трябва от този фонд да не да има допълнителни средства, инвестиции, които всъщност биват провокирани от частният сектор. Частните инвестиции не са, не са грях. Тоест, искаме устойчиви проекти, които да създадат работни места. Искаме да подкрепим проекти, които отговорят, отговарят на стратегията 2020. И частните инвестиции в този смисъл трябва да се използват доколкото е възможно, колкото, е, колкото се може по-ефективно. Сега принципът на допълняемост, той е важен. Какво може да се използва за транспортните межи. Благодаря. Благодаря, господин Фернандес. Сега давам думата на господин Келер. И всъщност и на втория ни докладчик всеки от вас разполага с по две минути. Благодаря. Нека да отговоря първо на господин Булман. Конкретна препоръка е фонда да финансира специфични платформи, които сами които биха могли да инвестират в насърчаване. Защото никой в частния сектор не няма нужда и необходимост от публични средства. Там има достатъчно средства. Така че те имат нужда от насърчаване. Така че аз мисля, че най-добро е да се, да се финансират платформи, които да обединяват партньори, които в партньорство да променят целият подход, като например в областта на здравеопазването и, и също така да включат и гражданското общество в тези платформи, за да може по този начин да се създаде доверие, както примерно в случая с ваксините. Това е просто въпрос за възможности. Тук не се иска управление. Тук просто трябва да се създадат едни платформи, които да гарантират, че ще има възвръщаемост. И второ, всеки фонд, ако е професионално управляван, ще генерира печалби. И тези печалби трябва да бъдат използвани за увеличаване и а, даване тласък на абсорбиране на нови средства в този фонд. Така че а, това е, което на немски се казва Шустерплат. Господин Грош, благодаря. На, въпро... на вашия въпрос, дали може да се финансира директни проекти. Е, трябва да отговоря по-точно. Основните предизвикателства в транспорта няма да бъдат решени с този ефект на лоста, който се очаква. Това няма да, да успеете. Е, трябват ни 80% инвестиции за, за железопътния транспорт. И това навсякъде в Европа. Инвестициите в този сектор с е, времето тези инвестиции тук ще намалят дефицитите, но няма достатъчна възвръщаемост. Сега добра, добри инвестиции са инвестициите в альтернативните енергии, в пристанищата, в автобаните. Там, където липсва тази инфраструктура, а, и там, където може да бъде подкрепена там, където могат в същото време да могат да бъдат подкрепени альтернативните енергийни източници заедно с инвестициите в инфраструктурата, това, би, това биха били едни дългосрочни инвестиции. Въпросът е обаче има ли такива инфа, ин, инвес, инструменти за подкрепа на подобни инвестиции. Благодаря. Сега давам думата на колегите, които искаха да вземат думата по този тема. Господин Вали, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос на господин Грош. Проекта плана Юнкер ще финансира някои проекти, които вече е, са финансирани по други линии от Европейския съюз. Впоследствие обаче съвета може би ще, ще вземе други решения, за някои проекти ще се, ще се реши, че няма достатъчно възвръщаемост. От друга страна, може би частния сектор няма да а, укликне. така че какви са вашите решения и виждания по въпрос? Господин Рике. Аз ще взема думата в качеството си на депутат, а не на експерт. Ще задам въпрос на Матю Грош. Струва ми се, че тук има някакво недоразумение. Не можем да, да преминем от един финансов инструмент към друг за по по-ефективно използване, а ще преминеме от една политика към друга политика. Тоест, ще е, работиме по проекти, за които има малко или почти никакъв интерес е, за финансиране от страна на, честния, на частния сектор, а единственото финансиране е от публичен сектор. Тези проекти се разглеждат от Европейския парламент от години, като се опитваме да им дадеме европейска добавена стойност и е, съзвучно с целите на Европейския съюз. Така че всъщност тук вземаме от една политика за е, оформяне и генериране на нова политика. Сега, това беше първата ми бележка. Втората е, че е много, много е странно, че се налага на бюджетния орган, в случая тук комисията по бюджета, да се налага е, едно раз, разпърчеросване на бюджетната политика, такава каква, каквато е, е в момента. Тоест, комисията ще си, ще си служи с европ, европейския бюджет, както реши. Значи, първо, променя се е, политиката и второ, комисията си е, прави промени в е, бюджета, за създаване на практика на една банка. Така че моят въпрос към Матио Грош е същата политика ли ще има в областта на транспорта и на научните изследвания? инструменти, кои, които ние изработвахме в продължение на 4 години, политика каквато изработвахме в продължение на 4 години или различно, господин Кар. Господин председател, имаме те харесаха ми практическите примери, защото ми трябват наистина репери. Хареса ми това, което каза господин Келер. Защото той надхвърли това, което постановяват регламентите. Основният въпрос е какво ще дадем на Европа. Какви, каква ще е ползата за Европа и къде искаме да поемем водещата роля, в кои области и в кои области имаме най-големите дефицити, къде трябва да насочим усилията си. И ако си отговорим на тези въпроси, ще знаем къде да инвестираме. Естествено, е, този фонд е специфичен, но частният капитал ще се задейства, ако има визия, ако имаме независимост при вземане на решенията. За това ще попитам господин Келер, къде смятате, че има връзка между вашия фонд, вашите проекти и е, ЕФСИ, къде виждате, че може да има сътрудничество. И разбирах ли ви право, че им, е, разбрах ли правилно, че имате връзка с господин Крош? Е, имате ли наистина една платформа за възобновяеми енергийни източници? Може ли да бъде установен един такъв мост между инфраструктура и възобновяеми енергийни източници? На следващо място, тази комисия е, тя трябва да се състои от хора, които са независими от политиката. Така може да дадем правилния сигнал за, частното, за частния сектор. Госпожа Айала Сандер. <clears throat> Благодаря, господин председател. Бих искала на първо място да скажа следното последните дни много говориме за FC, но има и а, много така приказки и от тук, от там, които ме тревожат. доколкото разбирам, а, трябва да се промени с, а, съществуващото законодателство – прочетах е, е, доклада на фундацията КНУТ и разви, виждам, че трябва да се промени законодателството. Добре, но какво за какви промени? Както казахте, в областта на ваксините има доста не, така разнопосочни мнения. Така че какво трябва да направим? Е да, да промениме Базел 3 или да промениме правилата за държавните е, помощи? Парламента трябва да участва и да знае за какво става дума. Защото, скъпи колеги, на практика имам чувство, че едната ръка е, дава пари, а другата ръка е, просто тегли е, решенията. И нямаме възможност да вземаме законодатни решения. Плюс това, говори се тук и за вноски от трете страни. Как мислите, че ще стане това? Същевременно беше казано, че съществува опасност от географско концентриране на някои проекти както има проблеми с страните, които не спазват а, тавана от 3% дефицит. От друга страна казахте, че ще има експертен комитет. Експертен комитет, добре, нали, комитет а, на а, мъдреците, но хубаво, но нека да избегнем и глупавите решения, както а, подчерта господин Грош. Сред нас са, са и докладчиците на Комитета на регионите и Европейския социален и економически съвет, казва председателя. Можете ли да вземете думата? А, няма го. Господин Смис тогава, който е докладчик на Европейския економически и социален свет. Той след нас, сред нас ли е? Не, и той си отишъл. Така и ми поздравявам ги. Те наистина присъстваха на нашето изслушване. Няма други желаящи да вземат думата, така че моля сега на докладчиците да вземат думата за последно. Господин Келер, първо имате думата. Благодаря. Ще се опитам да структурирам изказването си последния начин. Това, което се опитваме да предложим е парламентът да обмисли законодателство, което да зададе е, повече възможност за участие на бизнеса в платформите. На следващо място тези платформи трябва да предоставят модерни, възможност за модернизация на законодателството и е, възможност за инвестиции. Ние говорим за хай-тек технологии, говорим за измерения, говорим за работа а, а, с инструменти от 60-те години. А в крайна сметка имаме много високи достижения на науката. Ето, синтетичните, синтетичните вакцини. Ние не може да ги пуснем на пазара, ако не, се, ако не успеем да се адаптираме към системите на други а, на другите континенти бихме могли а, да имаме а, вакцини срещу рака, но пускането на такива вакцини е много сложно, оказва се и много, много скъпо. Няма нужда от е, специални законодателни актове. Трябва просто прости, адаптации адаптации на законодателството. Това ще е много добре. Сега, ако сравните иновационната система на европейците с тази на израелците, ще се види веднага, че има много голяма липса на, а, на инвестиции Какво имам предвид? не се дава достатъчно възможности на частния бизнес след изтичане на даден отчетен период. Фондът тук може да играе основна роля, една допълнителна роля, като даде допълнителните инструменти с целта, естествено да се отключат частните инвестиции. На следващо място, когато говорите публично частни, за публично-частни партньорства, трябва да се признае, че тези инвестиции няма да заработят е, автоматично. Какво ни трябва? Трябва ни допълняемост. Публичните инвестиции и частните инвестиции ще могат да инвестират да, да стимулират економиката, но само в дадени, определ... дадено... дадени определени области. Към господин Караш, това, за което говорим днес, това, което предлагаме, това не, е просто неща, това не са просто неща за здравната индустрия. Ние просто даваме при... пример. Ние предлагаме е, една система, която да може да се приеме от всички останали е, е, други бизнеси, една система, която се основава на изследвания и която не отговаря, отговаря на класическите инвестиции, които така или иначе в момента липсват. На вашия втори въпрос. Да, може да направим много повече с гаранциите от Европейския инвестиционен инструмент и Европейския инвестиционен фонд. Благодаря ви.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 В отговор на въпроса дали Европейския фонд за стратегически инвестиции може да отговори на нуждите на механизма за свързване на Европа. Ако ЕФСИ адаптира критериите за приоритет, които са изготвени за трансевропейските транспортни мрежи, да. Ако в член 5 обаче не са обособени тези критерии, ще има друга приоритети, но не и приоритетите, които имаме в механизма за свързване на Европа. И отново бих искал да се върна на това, което казвах. Смятаме, че има търсене на инвестиции само в някои държави, например в Германия. Ако вземем предвид само транспортния сектор, съгласно анализа за 2012 година, там се нуждаем от 7 милиарда инвестиции. Така че няма да има липса на търсене чисто и просто ориентациите ще бъдат различни. И смятам, че по този начин отговарям на първите два въпроса. Относно географската концентрация. Смятам, че критериите, свързани с задлъжнялостта на държавите, ще определят и концентрацията на инвестициите. Именно за това подчертах а, а, това преди малко. А, тези държави, където имаме съфинансиране до 15-20%, това може да доведе до проблем. И ако прилагаме стриктно бюджетните правила, настоящото предложение ще насочи инвестициите по-скоро в някои държави. Global Player. Е, ще свърша с това, защото това е примера, който е, ми е любим. В Европа от е, дълги години казваме, че е, железопътният сектор може да се превърне в глобален играч и може да доведе до европейски инвестиции. Но какво може да стане? Ще ви дам пример с е, коридора. Ако вземете влака от Хамбург до Атина, ще трябва да смените 4 влака. Ако вземете камион обаче, ще трябва само да спрете, за да заредите с мазут. Така че ако утре Европа иска да се превърне в глобален играч, в който и да е сектор, тогава е, ще трябва да имаме Европейски инвестиционен фонд за стратегически инвестиции. Днес трябва да предоставим необходимите на индустрията средства – но да не забравяме конкуренцията, идваща от Япония и от Китай. Така, евентуално ще имаме Airbus и у нас. Говорим за инвестиции с изключително голяма за Европа добавена стойност. А ако търсим проекти, ще има такива. Благодаря ви, господин Хош. Остават ни 4 минути, за това се изкушавам да ви задам няколко допълнителни въпроса. За да може да бъдат рентабилни проектите, смятате ли, че регулаторната рамка ще може да бъде стабилизирана? Вие говорите за железопътния транспорт. Възможно ли това да се случи, ако не се коригира регулаторната рамка? Някои инвеститори може да се колебаят, защото ако нямаме съответната регулаторна рамка, няма да има и рентабилност. В областта на лекарствените продукти, вие, господин Келер, дадохте примери, но ако публичните власти не се ангажират с конкретна програма, за да може публичният сектор да подпомогне лекарството, производството на лекарствените продукти, тогава няма да има инвестиции. Трябва да има координация на действията на публичните власти и а, ковачите на регулаторната рамка. Например, спомняте си какво се случи миналата година с слънчевите панели. Ако няма минимум защита а, у, за дъмпинг, тъй като може да се внасят по-ефтини такива продукти, тогава никой инвеститор няма да инвестира. Отговор. Да, разбирам какво имате предвид, но това, което аз казах за транспорта е нещо съвсем различно. Ние имаме текстове, които в момента се обсъждат и те могат да доведат до създаването на доста надежна регулаторна рамка. В четвъртия железопътен пакет имате и технически стълб. И в този технически стълб се предвижда оперативна съвместимост между държавите членки. Държавите членки държат тази възможност в ръцете си Дискусията съвсем не е лесна. Всеки желая да запази националните си интереси и приоритети. Затова смятам, че Европейската комисия и Европейския парламент са извършили своето задължение при изготвянето на регулаторната рамка в областта на транспорта, но ефективността на регулаторната рамка зависи от държавите членки и от тяхната добра воля да я прилагат. Мисля, че това е един общ апел, не само по отношение на транспорта, но като цяло. Това е апел към съвета може да а, завършите единния пазар, като намалите и броя на а, участниците. Господин Келър, благодаря ви. Аз също се интересувам от железопътния транспорт. Жена ми работи в този сектор в Германия. Но логиката, която виждам тук е следната. Да се създадат възможности за новите компании. Нови търгове, за да може да има инвестиции и желаящи да доведат до нов растеж. Европа не разполага с много новосъздадени компании. И една от основните ни цели, които бихме искали да постигнем, е да създадем регулаторна рамка, която да подкрепи тези държави членки, които имат новаторска рамка в Европа и по този начин ще има а, растеж, съвсем целенасочен растеж в Европа. Нуждаем се от конкретни действия, за да видим кои индустриални отрасли биха могли да се възползват от тези е, възможности. Аз познавам много съществуващи такива платформи, има много възможности в железопътния сектор и по отношение на другия вид превоз и на другите видове превоз. Благодаря. Председателя. С това стигаме до заключителните ни думи за да изпитаме оперативната съвместимост в железопътния а, сектор, бих искал да кажа, че следващото ни заседание ще се проведе в Страсбург в четвъртък 12 март от 8 до 10 часа. Това е важно заседание, защото на 12 март ще ни бъде представен проекто доклада. господа докладчици. Гласуваме ви пълното си доверие. Несъмнено, днешното изслушване ще допринесе за по-високото качество на работата ви. Роберто. Да, доста интензивна дискусия проведохме. Мисля, че можем да закрием заседанието и очакваме докладчиците да ни представят докладите си на следващото заседание в Страсбург. Благодаря на всички. Okay.